с един глас въздържал се. Сега няколко съобщения. Имаме декларация на съвета, която ще бъде публикувана в протокола. имате три месеца за реакция